Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Следващата точка е положението на малтивите и от името на авторите на резолюцията давам думата на господин Корао. Малтив, Малдивските острови не са само вълшебно красивите плажове, които познаваме. Това е място, на което се нарушават много права на човека. Много работници от Бангладеш и Индия биват експлуатирани и работят за много, за нищожно заплащане нарушават. Също така има и религиозна нетърпимост. Правителството продължава да нарушава международните ангажименти във връзка с недопускането на изтезания. Най-лошото нарушение на правата на човека е приложението на смъртно наказание като средство за политическа репресия ние имаме ясна позиция. Смъртното наказание е нарушение на основното право, правото на живот. Благодаря, благодаря господин Корал. Дугата, думата има господин Ламберт за минута и половина. Благодаря, господин предсказвам аз изказвам и в качеството си на председател на делегацията за отношения с Юго-Источна Азия, която включва Малдивските острови. Положението на Малдивите е изключително безпокоително за нас. Чухме отново упоменаването на смъртно наказание, което не се е прилагало в, на, на Малдивите от 50-те години насам. Новата конституция едва от преди 10 години има демократично развитие и Европейския парламент го следи отблизо, но нещата се придвижват напред, а не назад. Основните елементи от една демократична конституция са разделението на властите и особено разделението на изпълнителната и съдебната власт. Много е важно да има независима, непредобедена съдебна власт, която да третира всички като равни, а не да адаптира тълкованието на законите спрямо определени лица и в случая бившия президент на ШИД. Всички политически партии в Малдивските острови подчертават и признават, че качеството на съдебната система трябва да бъде подобрено. Необходими са силни и независими институции – все, по-малко, все повече се пречи на работата на медиите, все повече се преследват гражданските неправителствени организации. За това се надяваме, че нашата резолюция ще насърчи напредък към по-добро. Давам думата на господин Депре за една минута. Извинявайте, господин председател, аз замествам колегата. Да. Има странни места на света. У нези, които са много красиви а, и туристите ги харесват, но за онези, които живеят там, мястото не е толкова красиво. Там се прилага шарията, прилага се смъртно наказание. Има деца, които биват арестувани и екзекутирани след навършване на пълнолетие. Из... Убиват се жени с камъни за прелюбодейство. Господин комисар, ние в парламента и комисията имаме качество, имаме марки за качество. Не смятате ли, че трябва да имаме и марка, етикет за туристическите райони, в зависимост от това дали се спазват правата на човека сега ще дам думата на друг автор на резолюцията, господин Чарлз. Благодаря. Е, когато Нашит бе избран за президент на Малтините, то, то неговото избиране отбеляза началото на върховенството на закона и демокрацията в страната. Той се опита да се справи с глобалните екологични проблеми на архипелага. Но е, нашит бе свален от власт е, в е, нещо, което много приличаше на преврат. Администрацията администрацията арестува своите бивши членове. арестуван е адвокатът Гайом, арестуван е бившият заместник министър-председател. Виждат се ислямистски радикални влияния в тази страна. Трябва да помислим целеви санкции и забрана за пътуване в тази страна. Всичко друго няма да постигне освобождението на президента на Шити, няма да посредства така нужните в страната промени. Господин Господин Кукан има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, положението на Малдивите е обезпокоително по три големи причини. Първо, влушава се качеството на демокрацията в страната. Второ, липсва безпристрастност на държавните институции. И на трето място политически мотивирания процес срещу президент, бившия президент на ШИ. Е, ограничават се основни прави, права, като свободата на словото, на събирането, на протеста, на асоциирането и на медиите. И то в степени, които са много безпокоителни. Безпокоим се и от политизирането на съдебната система. Осъждаме процеса на, срещу президента на ШИД и именно тъй като да, той е политически мотивиран и не безпристрастен, призоваваме обединени тук за санкции срещу определени членове на управлението в Малдивските острови и техните поддръжници. Госпожа Вържия има думата. Благодаря, Господин председател, през 2008 година в Модивите се проведаха първите многопартийни избори, но президентът на Шит беше свален след преврат. Той е задържан и Комисията на ОНЕ по правата на човека отчита, че задържането му е произволно. 1600 души в момента са в затворите по политически причини. Репресиите са широко разпространени. Всъщност, в този климат, на нарушаване на свободите, Малдивите са унази страна в региона, в която има най-много, най-голям брой бойци на Ислямска държава на глава от населението. На правителството наскоро прие закон, който забранява всички призиви за бойкот. Мал, този малък остров е застрашен от климатичните изменения. Да, Европейския съюз трябва да предприеме действия и има възможности за това. Благодаря. Другият, още един автор, господин Панцери, за една минута. Благодаря, господин председател. Много сме разтревожени от непрекъснатото влушаване на демократичните е, права. Има репресия срещу опозиционери, срещу е, срещу медиите. Правителството на Малдивите трябва да спазва решенията на ОНЕ и да освободи президента на ШИ. Другите членове на опозицията също трябва да получат справедлив процес в съответствие с Конституцията и международните ангажименти трябва да се сложи незабавен край на всички форми на насилие, в това число мирни демонстрации. Настояваме за незабавно прекратяване на политическата намеса в съдебната система. Има нужда от реформа, за да се гарантира независимостта на съдебната система, за да се възстанови вътрешното и външно доверие в нейното функциониране. Сега ще изслушаме ораторите от името на политическите групи. Господин Преда за една минута. Благодаря, господин председател. Не за първи път тази година говорим за Малдивските острови. Вече говорихме за тях, когато обсъдихме факта, че положението там се влушава все повече. От тогава насам за пореден път бе хвърлен в затвора бившия президент на ШИД, въпреки че два месеца по-рано беше заявено, че той може да изпълни а, присъдата си а, под домашен арест поради а, неговото здравословно състояние. Нещата се промениха в Малдивите заради потисничеството, идващи от една единствена фамилия. Те са отговорни за неприемливото положение в страната за контрола върху съдебната система, за репресиите върху опозицията и захвърлянето в затвора на защитници на правата на човека. Господин Хауит има думата. Ситуацията с човешките права в Малтивите е ужасяваща. Имаше има в страната изчезване на журналисти, ограничаване на човешките права и демокрацията, но не само но не става дума само за човешките права тук. Според дипломати, Малдивите изпращат най-много чужди бойци в Сирия и Ирак от всички други страни. Европейският парламент трябва да бъде загрижен е, президентът иска да, възстан... да да установи правото на ширята в Малдивите. Ние още през 2015 година излязохме с резолюция за ситуацията в Малдивите. Ако нямаме, ако не предприемем съответните мерки, човешките права в Малтивите ще, ще се влушат още повече трябва да интенсивираме нашите мерки, така че човешките права в мотивите да бъдат уважавани. Благодаря. От е, преводаческите кабини ми сигнализират е, да не се чете толкова бързо. Господин Нарт от е, името на групата на либералите. Благодаря, господин председател. Господин комисар, сигурно ви е досадно да слушате непрекъснато едни и същи неща. Всички политически групи в Европейския парламент са съгласни. Никой няма несъгласни. Очевидно това е реалността. Аз няма да изреждам нарушенията на правата на човека в тази страна, тъй като предишните оратори вече го направих. Искам обаче да кажа, че ако не минем от думи към дела, а, ние просто ще, всичко ще си остане на книга. Трябва да замразим авуарите на някои лица в Европа, да им забраним да влизат в Европа, да предупредим евентуалните туристи за ситуацията в страната, в която искат да отидат. В противен случай, нека да не бъдем лицемери. Госпожа Ривази. Благодаря, господин председател. Както каза току-що моят колега, когато видим а, снимки на европейски граждани на Малдивите, си казваме, това е, това е някакъв рай на земята, но за хората там е ад на земята. Единственият президент, избиран когато и е добила в тази държава по демократичен път, в момента е в, хвърлен в затвора на и а, то от а, хора, които инструментализират исляма, а, които а, са въвели отново смъртното наказание и които допускат дори деца на 7 години да могат да бъдат осъдени на него и принудени да изчакат пълнолетие, за да се изпълни това. Какво можем да направим ние обаче? Ами аз мисля, че пътническите агенции трябва е, е, е, да спрат да предлагат тази дестинация. В крайна сметка и туристите трябва да поемат своята отговорност. Трябва да спрат да ходят на този, в тази дестинация. Защото властите там печелят именно от тях. трябват санкции и санкциите трябва да ги наложим ние, бъдещите туристи, които просто ще откажем да ходим там. Същевременно трябва да се намери начин да се ограничи случващото се там. Трябва да се замразят активите на така действащото управление в момента, които се намират извън страната. Положението е спешно. Госпожо Ривази, има въпрос към вас. Заповядайте от господин Чернецки. Благодаря ви много, госпожо, за това, че приехте въпроса ми. Поздравявам ви за казаното. Имам един въпрос, който си задавам винаги, не само в този дебат. Ние, като Европейски съюз, трябва ли да използваме инструмента на бойкот на туризма, тук съм съгласен с вас, и трябва ли да налагаме економически натиск. Честно казано, на мен ми се струва, че това е единствения ефективен начин да се действа. Напълно съм съгласна. Точно това казах в своето изказване. Това беше целта на изказването ми. А именно, отговорността е споделена. Просто е безотговорно да се правят пътувания до Малдивите, за, знаейки случващото се там с местното население. С всяко едно такова пътуване ние засилваме безчинствата на властта. Можем ли да насърчим промени, ако просто седим с кръстени ръце? това би означавало, че сме съучастници. Господин Кастал, да има думата. Благодаря, господин председател. Не за първи път говорим за Малтивите, страна, която е туристически рай, но ад за демократията и правата на човека. В момента страната е подвластна на диктатура, която е завзела контрол върху е, съдебната система. Виждали сме е, бойци от е, Даеш по улиците на, е, на страната с знамената на Даеш и туристическите агенции продължават да изпращат е, туристи. Все едно, че там огромен брой от населението живее под границата на бедността, все едно, че бившият президент на ШИТ не все още е в затвора. Да, трябва да се наложат сериозни санкции срещу всички, които нарушават правилата на правовата държава. Нека да направим така, че демократите в Малдивите да чуят нашите думи, защото те никога не са били толкова нужни. Господин Поспишил. Благодаря. Всички ние сме съгласни, че трябва да се направи нещо по отношение на ситуацията в Малдивите. Трябва да направим нещо, а не да говорим. Много съм заинтересован от различните правни системи в света. Когато става дума за правни системи, трябва да се каже, че съдебната система в Малтивите непрекъснато се влушава. Предишният бившият президент бе отстранен от власт не заради друго, а просто защото каза, че съдиите в Малтивите са корумпирани. И главният прокурор бе неправомерно отстранено от, от власт. Искам да подкрепя моите колеги и да кажа, че Нарушаването на човешките права трябва да има влияние върху отношенията ни с Малдивите. Трябва да замразим абуарите на хора, които са от Малдив... на властниците от Малдивите. Много сме загрижени от положението на Малдивските острови. Все повече и повече е, е, се упражнява репресия спрямо представителите на гражданското общество и медиите. Това е крачка, това е крачка назад спрямо последните години, когато бяхме свидетели на първите свободни избори в страната. Президента а, беше осъден на 13 години тъмничен затвор. Други министри и политици също бяха осъдени и излежават присъда. В никакъв случай не може да се каже, че има прозрачно упражнение на властта. Трябва да, да играеме положителна роля за да може наистина да се възстанови правовата държава на островите. Следва. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mě naplňuje skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která je slyšet z tohoto... Eh, Благодаря Чудесно е да видим такова единство в парламента. Бих искал да цитирам президента на, на защото е важно да разберем какво се случва тук. Това каза той. И той всъщност изрази и нашето послание. А то се отнася и до нашите граждани, европейските, а именно. Нека да помислим, кои свободи са ограничени в момента правото на стачка, свободата на събиранията, свободата на движението, влизането в острова, напускането на острова, конфискацията на имущество. Всичко това бе преустановено. И европейските граждани трябва да бъдат информирани за това, което се случва там, когато посещават острова. Ето защо бих искал да се присъединя към искането за преустановяване на търговските споразумения. Благодаря. Господин Полчък, синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпроса? Господин Буананно. Е, Благодаря, господин председател. Бих искал да попитам господин Полчак следното. Аз съм напълно съгласен с казаното от вас, но въпросът ми е. Европа гледа какво се случва по света и заявява, че хората трябва да внимават с нарушаването на човешките права. Същото се отнася за Китай и за Саудитска Арабия. Не смятате ли, че Европа не трябва само да говори, а да предприеме и конкретни действия? Защо не се занимаем с случаите в САЩ, където има смъртно наказание? Нека да чуем отговор на господин Полчак. Дякую за uh, tuto Заповядайте. Благодаря ви за този въпрос. Вчера говорих за отношенията ни с Китай. Аз подкрепям идеята, че основните права трябва да бъдат повсеместни. Не смятам, че Европейския съюз трябва да се отказва обаче от правото си да коментира това, което се случва аз имам опасения за случващото се в Китай, Саудитска Арабия и други държави. Не смятам, че Европейския съюз трябва да си мълчи, дори и тези държави да са големи наши търговски партньори. Благодаря. Е Председателят. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Мариас за една минута. Благодаря, господин председател. Малдивите за земен рай за туристите. Това е от полза за американските и европейските туристи, но Малдивите са адът на земята, що се отнася до правата на човека. Президентът на страната обяви извънредно положение, което бе отменено поради натиск от страна на демократичните сили. Демокрацията в страната бе установена през 2008 година. Тя е много нестабилна има и опасност от джихадизъм. Бе обявено извънредно положение паралелно с множество демонстрации срещу правителството. Европейските страни не бива да се месят във вътрешните работи на други държави, но правата на работниците, гражданските права на Малдивите трябва да се зачитат. Трябва да осъзнаваме, че красивите идилични плажове на Малдивите са само върхът на айсберга. В страната има бедност, има социална изолация, правят се опити за установяване на ислямска държава и действа и шарията. Дами и господа, намесата на политиците в съдебната система на Малдивските острови е, създава климат на нестабилност и е, уронва доверието в независимата съдебна система. Свидетели сме на възможност положението да стане все по-лошо. Е, правата на човека се потъпкват, опози... опозиционно настроените лица биват сплащани. Критериите за демокрация се унронват, използва се насилие от страна на силите на реда. Силите на реда трябва да защитават мирно протестиращите срещу агресивно настроените групировки трябва да се вземат мерки за възвръщане на демокрацията, правовата държава и свободата в тази държава. Благодаря, господин Франзулика. Сега давам думата на комисаря Стилианидис. Имате думата. Аз говоря от името на колегата заместник-председател на комисията, който днес е, не може да присъства на дискусията. Обсъждаме тук сега нарушаването на правата на човека в Малдивите. Нека е, ви напомня присъединяването на Малдивите към споразумението с останалите а, е, островни държави в конференцията в Париж. Това, което се случва в Париж е изключително важно с оглед на ролята, която Малдивите могат да играят а, на международната сцена. Дами и господа депутати, последната дискусия за положението на човешките права в Малдивите покрива последните 8 месеца от управлението. През тези 8 месеца управление доведоха до изолиране на държавата от международната общност не можахме да видим напредък по отношение на демокрацията и спазването на човешките права. А толкова много хора от Малдивите пожертваха живота си за тази цел. Няма толерантност към опозицията, потъпква се свободата на словото. Така че наистина има риск от възникване радикализъм в държавата. Преследването и лишаването от свобода на членове на опозицията подкопава доверието в правителството. Липсата на съдебна независимост повдига сериозни въпроси относно ситуацията с правовата държава. Много опасения биват изразени не само от нас, тук в Европейския съюз, относно политическата намеса в съдебната система – както и конституционалното тълкуване на законодателството. Опасения има и с новите девет конституционални изменения, с които се възнамерява да се промени сега действащото законодателство. Трябва бързо да действаме, за да може да се смекчат тези опасения и да се възстанови правовата държава в Малдивите. Независимостта на съдебната система е от ключово значение, за да се запази доверието в системата и за да има равно третиране на всички жители на Малдивите. Де факто, Малдивите прилагат мораториум относно използването на смъртното наказание. Насърчаваме управляващото правителство да работи за премахването на всички критикувани практики. Искаме да стане ясно, че ще пострадат отношенията с Европейския съюз, ако Малдивите отново започнат да прилагат екзекуции след мораториума, който вече трае 60 години. Европейския съюз е все по-обезпокоен от риска за радикализация в Малдивите – и от броя на жителите на Малдивите, които се присъединяват към Даеш и други фундаментални и крайни групировки в Сирия и Ирак. Европейския съюз е готов да работи с правителството на Малдивите, за да може да се защитят основните ценности на демокрацията, на човешките права и на правовата държава. Правителството на Малдивите обаче трябва да осигури сигурността на хилядите туристи, които по-настоящем посещават архипелага ежегодно. Правителството на Малдивите прие предложението на Европейския съюз да се изпратят там на място експерти, които да оценят законодателната рамка, както и процедурите в рамките на съдебната система. Разбира се също и прилагането на новия наказателен кодекс. По този начин ще се очертаят областите, в които трябва да се работи, за да може да се подобри правовата държава и да се впише тя в съответствие с международните изисквания. Това ще бъде важна стъпка напред за правителството, така то ще покаже воля за работа с международната общност по проблемните към момента области в областта на демокрацията. Благодаря ви. Председателят. Благодаря, господин комисар. Вие ще останете и за следващите дебати. Внесени са 7